Добър вечер, драги колеги. Започваме заседанието. Извинявам се, че заседаваме в 9 часа вечерта, но доколкото разбирам, нямаше друг подходящ момент за провеждане на заседанието. Така че започваме. Най-напред приемаме дневния ред. Ако няма промени, дневният ред се приема. Втора точка. Обявление на председателствата на председателя 2.1 препоръки на координаторите. На заседанието на 15 май координаторите решиха да отменят първоначално предвиденото посещение в Румъния, да организират дискусия с фундация Отворено общество за ситуацията на жените мисюлманки в Европа друг, по време на някое от следващите заседания на комисията ФЕМ да изготвят устен въпрос за правата на жените в Западните Балкани в началото на 2019 и да възложат този въпрос на групата на социалисти и демократите и да организират Международния ден на жените е, следващата година около темата участие на жените в вземането на политически решения. Точка 2.2. Нови членове на комисията ФЕМ. Искам да кажа добре дошъл на господин Хосе Инасио Фария от групата на е НП, който се присъединява към нашата комисия като подгласник. Сега преминаваме към електронното гласуване. Ще гласуваме по много важна тема равновесие между личния и е, професионалния живот е, за родители и лица, които полагат грижи. Докладчик е Агнешка Козловска Раявич от НФ. Започваме гласуването. Колеги, готови ли сте да гласувате? Имате ли карти?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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 31 за, против, въздържали се, въз... отхвърля се. Изменение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение не, не трябва да гласуваме това. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20... 21 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Uh, amendment 327, yes? Не? No? 326 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате електронно проверка. Много ясно беше. Но нека отново за, против, въздържали се, отхвърля се. 325 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, приема се. 272 и 273. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. Да проверим. Добре. 272 и 273. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приемат се. Шестнайсто за, против, въздържали се. Моля да проверим изменение 16. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. 334 за, против, въздържали се. Да проверим. 334. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 333 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Изменение 333. Моля, гласувайте. And now the vote is closed. Край на гласуването. It's rejected. Компромис вече. 32 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 34 за против, въздържали се, приема се. Компромис 35 е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 375 е за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за. Изменение 21 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 21 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. It's rejected. Отхвърля се. 399 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. 422 за или не. 419 с устно изменение от докладчика. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 422 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 400, 422. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменен 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Двадесет четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверите? Добре, 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 456. Не, те отпадат. 430 за. Против. Въздържали се. Приема се. 434 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четиристотин и 437 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 440 за, против, въздържали се, отхвърля се. 442 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 442. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиристотин за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 643. Моля, гласувайте. And vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25 то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим 25-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменен 645 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 445 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Фо, фо, фо. In favor. 444 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 26-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиристотин за, против, въздържали се, отхвърля се. 448 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 42-43 за, против, въздържали се, приемат се. 28 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 28 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 454 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 454 за. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 468 за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 471 е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 472 е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първи компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 и 400 заедно за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 80 и 58. Amendment. Sorry, it's, it's <laughs> Извинявайте. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се. Трябва да проверим по изменение 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 98 за. Отпада. Компромисно 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Изменение 95, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11. Yes. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 156 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 170 за, против, въздържани се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 183 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение. Искате да проверим ли? 189. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 190 за, против, въздържали се. 190. Още веднъж. Изменение 190 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 198 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 198. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 199 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 199. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 200 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 201 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 205 за, против, въздържали се, трябва да проверим. 205. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 19 за, против, <clears throat> въздържали се, приема се. Колеги, трябва да се върнем на страница 26. Изменение Amendment 4. Изменение 6, 26 или 27 страница. Групата на социалистите 27. След изменение 24. Става дума за изменение 456 и 457. 456 и 457. Кой е за? Против? Трябва да проверим. 456 и 457. Отхвърлят се. Следващото изменение 4, 2, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по целия текст. Драфт опинион. По проекто становището с приятите изменения. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Благодаря на докладчицата Агнешка Козловска-Раевич. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Става дума за становището на нашата комисия ФЕМ, но трябва да свършим още немалко работа и в комисията по заетост. Следващото ни заседание Следващото ни заседание ще е на 20 юни в 9 часа. Благодаря ви, желая ви приятна вечер до утре. Лека нощ на всички!